si vous, euh, si vous voulez bien prendre votre place. Ако обичате, заемете местата си. Е, Председателя Декастро, моля. Благодаря на всички вас за вашето присъствие. Тази сутрин ще помоля председателя Секерски да а, а, заеме моето място в комисията този след обед. Аз имам неочаквана среща и а, искам да започна работното заседание. като ви предложа да приемем първо дневния ред с едно малко изменение в реда на докладите, защото молбата на господин Яр със съгласието на господин Ребека са точки 4 и 5 ще бъдат отместени. Ще започнем с точка 5 освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година и а, е, след това ще а, е, продължим по дневния ред, е, така както ви е предложен. Само ще изтеглим напред а, точка 5. А ако нямате коментари по дневния ред и е, промяната в порядъка на докладите в дневния ред, ви предлагам да приемем дневния ред и да преминем Към втора точка – одобрение на протоколите от заседанията от 22 и 23 септември и 2 октомври. И ако нямате коментари по тази точка, по тези протоколи, аз също ви предлагам да ги приемем в началото на заседанието. Така, виждам, че нямате коментари и смятам, че мога да обявя, че протоколите от заседанието от 22-23 септември и 2 октомври е, са приети. Сега някои съобщения на председателя. Искам да ви информирам, че тази среща се предава по интернет и второ, е, осигурен е превод на всички езици в тази комисия е, с изключение на естонски, латвийски, малтийски и словашки. И накрая ви предлагам да преминем към точка 5, която минава на мястото на точка 4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година от бюджет на Европейския съюз. Вие знаете, че всяка година Европейският парламент освобождава от отговорност Европейската комисия във връзка с бюджета на Европейския съюз от предната комисия. Естествено, ние ще трябва да направим това за бюджета за 2013 година. А парламентът също така трябва да приеме начина на използване на средствата през 2013 година и отчетите Парламентът е, също така е, отговаря и за общия бюджет, който се приема от Европейската комисия, като се изисква мнението и на Сметната палата, е, като се вземат предвид също така и препоръките на ЕКОФИН и това е повод за парламента да изиска подобрения в финансовото управление на средствата на Европейския съюз, така че аз предлагам първо да дам думата на господин Яр, е, който е, проявява интерес и след това ще дам е, думата на представители на комисията. Благодаря. Господин Яр, давам ви думата сега. Благодаря, господин председател. Вие Направихте много добро встъпление в темата и аз смятам, че е правилно като Сълскостопанска комисия да вземем отношение по тази проблематика, защото трябва да окажем влияние върху освобождаването от отговорност и по принцип върху е, начина на изпълнение на бюджета и техническите детайли, свързани с това. В дискусията с мои колеги аз е, разработих 11 предложения, които според мен трябва да бъдат представени на Комисията по бюджетен контрол, която е отговорната комисия в случая и е, това да бъде включено в е, проекто резолюция. Аз ще ви представя най-важните предложения. Първо, ние установяваме в скоби за съжаление, че е, грешката, квотата на грешки е увеличена през 2013 година във връзка с е, операциите. 2013 година беше 3,26%, а преди това цифрата беше по-малка. Аз трябва да припомня, че тези грешки са от административно естество и това не означава, че са загубени или е, разхитени средства. Второ, ние трябва да подчертаем още веднъж, че има значителна разлика в вида на грешките и тук ще трябва да направим разлика между големите грешки, които са допуснати, например свръхплащания или измами, а от друга страна по-малки грешки по същество от технически характер. Установяваме, че най-важната причина за квотата на грешките при е, молбите за помощи е ниското качество на контрола на място и недостатъчното качество и апдейтване на системата, най-вече когато става дума за идентифицирането на парцели. Трето, трябва да посоча, че 70% от финансовите корекции, които са установени през 2013 година, се концентрират върху 4 държави. Там наистина има нужда от подобрение. Четвърто, трябва да подчертая, че надежността на информацията за преките плащания – предоставена от държавите членки, много често е, се подкопава от е, грешки в отчетността и е, в контролните статистики на държавите членки на Европейския съюз от 43 е, трябва да бъде коригирана нагоре, което означава, че подадената информация от държавите членки не е коректна. Това в никакъв случай не е в полза на държавите членки, защото до никъде не води подаването на погрешна информация. Просто в един момент нещата излизат на бял свят и това изобщо не ни помага. Пето, ние признаваме спирането и преустановяването на плащанията от комисията, която установява, че трябва да се провеждат корекции там, където става дума за количества и установяването им. Точка 6. Ние трябва да насочим вниманието към факта, че много малки програми които ние всички обичаме и които защитаваме, като например програмата за предлагане на мляко в е, училищата и предлагане на плодове там не са в полза на потребителите в особена степен и бюрокрацията е толкова голяма, че изпълнението на тези програми е субоптимално. Има региони, е, които изобщо не прилагат тази програма поради е, голямата бюрокрация. Ние знаем, че тя води до там, че много бързо и лесно се допускат грешки. Така че в случая тези програми трябва да бъдат е, опростени. Седмо, много често ние посочваме, че тези малки програми е, трябва да бъдат е, включени във втория стълб на ОСП. Осмо, ние искаме европейски служители да присъстват в националните разплащателни агенции и да отговарят там, да носят отговорност вместо местните служители, там където грешките са много като брой. Т.е. в страните, където има голяма квота на грешки, местните служители трябва да бъдат заменени от европейски служители. И е, също така многократно, многогодишната система за управление на аграрната политика това също е обект на предложение от наша страна. В плановите периоди тази директива не трябва да се променя, защото всъщност стабилността води до намаляване на квотата на грешки. 10. Ние трябва да установим, че квотата на грешки, посочена от комисията, или вече беше посочена, защото става дума за миналото, се различава много от е, квотата на грешки, установена от Европейската сметна палата. Така че тук е, ще трябва да изискаме обяснение от комисията. Мисля, че е добре два различни органа да изследват един и същи факт и да стигнат до един и същ резултат. Обаче в случая има разлика в установената квота на грешки от Сметната палата и Европейската комисия. И сега ние се питаме къде е истината, кои са верните данни. Така че приканвам комисията да направи обяснение по какви причини има разминаване в данните и 11. Е, ние поздравяваме новата уредба за програмния период 2014-2020 година, като например мерки за а, е, посочване на а, е, удостоверителните органи, финансови корекции, нетни финансови корекции, органи за акредитиране и също така чакаме дефиниция на много големите пропуски и се надяваме, че ще бъде направена разлика между е, големи и по-малки грешки. И 11 е, е, изрично приветстваме последното съобщение на Комисията за концепцията за прилагане на летните финансови корекции в селско-стопанската политика през следващия програмен период – и е, приветстваме критериите за установяване на размера на финансовите корекции и отделните плащания. Това бяха като цяло 11-те предложения. Очаквам с интерес е, последващата дискусия. Мерси, Благодаря, господин Яр. Има ли колеги, които желаят да се изкажат по темата? Мадам Магинес. Госпожо Магинес, заповядайте. Господин председател, няма да говоря по конкретните теми, засегнати в доклада, господин председател. Надявам се, че вие, господин Яр, ще ме извините, но искам да говоря за инспекциите и участието на Комисията по бюджетен контрол и позарско стопанство в тях във връзка с финансирането на обща селско-стопанска политика. Мисля, че е много важно да е, установим по-добри отношения с колегите от Комисията по бюджетен контрол, защото често казваме много сте строги, причинявате е, сериозен стрес за фермерите е, и психологически щети, така че в крайна сметка ние сме тези, които са по-близо до хората на място и загрежим за техните безпокойства. И така трябва да намерим начин да работим с хората от Комисията по бюджетен контрол, с хората, които се занимават с бюджетен контрол, за да може да се защитят интересите на селските стопани. Разговаряла съм с колеги по този въпрос. Надявам се, че и другите колеги ще ме подкрепят, защото иначе нищо няма да се промени. Благодаря. <coughs> Euh, Благодаря. Давам думата на госпожа Питерсън, представител на Генерална дирекция селско стопанство. No. Е, Bien, donc euh, la commission étant euh, absente. Комисията отсъства. В такъв случай, нека я закажа няколко думи по доклада. на 3 декември ще се разгледа проекто доклада тук в, пленарна, в нашата комисия и тогава ще имаме възможност да направим допълнителни коментари. Ако няма допълнителни коментари по този въпрос, предлагам да преминем към пета точка от дневния ред. Става дума за търговските преференции за Република Молдова. И така, ще разгледаме становището на нашия колега Ребега във връзка с предложението за на комисията и съвета за въвеждане на търговски преференции за Република Молдова на 27 юни. Е, Европейския съюз и Молдова подписаха споразумение за асоцииране и в него бяха включени е, елементи като създаването на зона за свободна търговия за облегчаване на економиката на Република Молдова, която в момента поради ембаргото, наложено от Русия, се сблъсква с затруднение в износа на сълскостопански продукти към пазарите, към които обикновено ги изнася. Затова Европейския съюз по предложение на комисията възнамерява да либерализира достъпа до европейските пазари на свежи сълскостопански продукти от Молдова. Тук се въвеждат три нови квоти за пресни ябълки, грозде, за директна консумация и свежи е, е, сини сливи. Е, целта е да се облегчи незабавно ситуацията във връзка с най-важните експортни продукти е, в тази област на страната. Давам думата на господин Ребега, за да представи темата. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru uh, prezentarea făcută. Благодаря много за представянето на темата. Уважаеми колеги, промяната в регламента наистина е насочена към увеличаването на квотата за три категории и ябълки, пресни, прясно трапезно грозда и пресни сини сливи. Идеята е да се подкрепи временно временната мярка за Молдова. Разбира се, когато подкрепим това изменение към регламента за изключването на тези три категории е, плодове, може да се приеме като парадоксално, защото европейските е, производители в отрасъла е, пострадаха от ембаркото, наложено от Руската федерация. И в този контекст позволете да ви а, обясня защо предлагам а, именно тази промяна. На първо място а, представя се а, група принципи, които са свързани с териториалното развитие с цел то да бъде устойчиво. По този начин се създават, разбира се, разнопоставеност между гражданите и дружествата, независимо къде те се намират. Освен това, по този начин се консолидира и принципа на солидарност. Е, споразумението за свободна търговия между Молдова и ЕС е, в областта на задълбоченото е, сътрудничество е основа на моето предложение. Освен това, въздействието от предложението е много малко, защото загубите, които биха били понесени, са много ниски 2013 година 0,1% е дела на е, вноса в е, Молдова в сравнение с Европейския съюз като цяло, износа, прощавайте. Говорим за твърде ниски е, количества, малък брой камиони, тирове, които ще изнесат малко количество плодове от Молдова. 33 са камионите от а, от грозде с, с само 59 тона или само 3 камиона, например, са износа от ябълките и митническите власти в Румъния потвърждават тези факти. Така че на практика а, можем да заявим, че тези плодове на практика ще бъдат изнесени към Румъния основно, защото това е близката държава. В никакъв случай няма да бъдат транспортирани до Испания, до Франция или до други държави, където транспортните разходи са големи. Така че в този смисъл не става въпрос за конкуренция с други производители в Европейския съюз. Молдова има много ограничени ресурси и, а, например, интересни пакети се предлагат, що се отнася до вноса на италиански ябълки в никакъв случай няма да се накърни този износ. Мога да подчертая, че се използват ябълките и за производство на мармалад и сладка. Така че в крайна сметка предложението няма да застраши сегашното положение. Потенциала на Република Молдова е нисък, така че в този смисъл няма да накърди нито сегашния пазар, нито в бъдеще. Тези в крайна сметка облегчават облегчения а, митнически ще доведат до, до сериозна полза за производителите в страната. Обаче основната дестинация на износа на плодове и зеленчуци от Молдова бе към Руската федерация. И ембаргото е един тежък удар върху економиката на страната, защото засяга 30% на практика от БВП на страната. Капацитета складовия е малък в Молдова, което води до наистина много сериозни загуби, които ще бъдат понесени от селско-стопанския сектор. Така че призовавам ви, моля да подкрепите тези промяни, които се предлагат. Надявам се, че мерките ще подпомогнат системата на реформа в Република Молдова в селско-стопанския сектор. Освен това, по този начин се добра по усъвършенстват и взаимоотношенията между Европейския съюз и Република Молдова, което значи, че много от земеделските стопани в тази страна биха могли да запазят е, своята е, дейност и могат е, успешно да упражняват следващите години. Надяваме се, че тези отстъпки ще могат да бъдат, да бъдат приложени с задна дата от 1 август 2014 година защото някои категории а, е, а, е, плодове и зеленчуци, които вече са стигнали до своя връх е, в а, производството, в а, а, реколтата, не бива а, а, да бъдат а, а, застрашени. Не бива да забравяме, че наистина един приятел в състояние на ембарго е истински приятел. Благодаря. Благодаря, господин Ребега. Благодаря за този доклад. Давам думата на господин Донан. Господин председател, напълно съм съгласен с казаното от докладчика по темата. Трябва да се има прави, че става дума за сравнително малък внос. Разбирам какво се случва в ситуацията, разбирам предложението. Е, все пак аз съм от регион, в който се произвеждат много ябълки и бих искал да направя няколко коментара. Преди да се отвори пазара по такъв начин, би трябвало да се има предвид, че вече бяха увеличени някои квоти от 20 е, на 40 мили, а, е, е, хиляди тона бяха увеличени ябълките, например, още в споразумението за асоцииране с Молдава в момента на неговото подписване. новите мерки ще затрудни допълнително пазара на ябълките в Европейския съюз, който вече е засегнат от руското ембарго. Всъщност няма достатъчно добра последователност между стълско-стопанската и търговската политика на Европейския съюз. Това не се случва за първи път. Но въпреки всичко това, съм съгласен с позицията, изложена от докладчика. И все пак е добре да имаме предвид, че е добре да има по-голяма последователност. Благодаря, господин Данано. Давам думата на госпожа Салва. Disculpa. Eh, obrigada, Presidente. Благодаря, господин председател. Искам да направя един кратък коментар във връзка с тази точка. Първо, смятам, че в случая не трябва да говорим за интересите на земеделските стопани в Република Молдова и в Европейския съюз. Ние трябва да намерим ефтини суровини, за да отговорим на интересите на преработващата промишленост и на износа на сълскостопанска продукция. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар – когато се твърди, че тези продукти, тъй като са свежи продукти, не могат да се транспортират на големи разстояния, искам да попитам кого искаме да измамим в случая, защото знаем, че консумираме грозди от чили, а Република Чили се намира на много по-голямо разстояние, отколкото Република Молдова. Също така се консумират в Европейския съюз аржентински ябълки, а Аржентина също е на много по-голямо разстояние от Молдова. Така че когато се представя такъв проект, трябва да се представят и убедителни аргументи, а не такива, които просто са едно измъкване, един претекст. В случая трябва да се подкрепи една дейност, която подкрепя интересите на индустрията за износ на сълсоцопански изделия. Аз мисля, че трябва да се зададе въпроса е, дали няма да загубят в крайна сметка земеделските стопани в е, Молдова. Благодаря за вашето изказване. Следващият оратор, господин Фаран. Благодаря, господин председател. Аз е, Искам да посоча, че това досие е, не е достатъчно добро, както по същество, така и по форма и аз поделям заключенията на докладчика и е, наистина те са оправдани. Е, този доклад е, наистина показва че комисията в случая се мами и се мамят също и избирателите. Основното в този доклад се състои в това, че тоновете грозде, ябълки и сливи, които се изнасят от Молдавия, от Молдова, извинете, не са големи. Аз мисля, че в случая става дума за суфизъм. Е, от е, това лято в Европейския съюз е, се наблюдава много голямо спадане на цените поради ембаргото за Русия и цените на тези продукти в Централна Европа мобилизираха спешни помощи от Европейския съюз, за да можем да се справим с руското ембарго. Господин председател, в един подобен контекст на спад на цените, страните е, поради руското ембарго, е, да се е, намалят таксите, които се отдържат от, Молдавия, от Молдова, всъщност е равносилно на субвенциониране на сълскостопанските производители в Молдова. И предложението на комисията, както казах, всъщност е свързано с измама и с заблуда, защото помощите за нашите земеделски стопани трябва да са равни на това, което се финансира, а пък Молдова не е член на Европейския съюз, за да се ползва от такива помощи. Така мога да посоча, че Европейския съюз по този начин няма да има 28, а 29 държави членки. Благодаря. Господин Буда. Подкрепям докладчика, несъмнено. Наистина много е важно за Европейският съюз да предприеме стъпки в тази област, защото Република Молдова и замеделските стопани там страдат. Мисля, че комисията би трябвало да вземат предвид две много важни неща. Първо, проследимостта на продуктите, които се изнасят от Молдова. Трябва да гарантираме тези продукти да не останат само в Румъния, като по този начин оказват сериозен натиск върху пазар, който така или иначе вече изпитва затруднения. Защото и нашите производители също страдат от ембаргото на Руската федерация. Това е първото. А на второ място Важно е от гледна точка на финансовото въздействие и последици от е, всичко това. Трябва да проверим, да не би да е, продължим ярката след 2015 година. Да не кажем, че става въпрос за някакво грозда от Чили, от е, Аржентира и така нататък. Защо да не продължим и вноса от Молдова? Тоест, комисията трябва да обърне много внимателно отношение на този процес. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. От една страна бихме желали да подпомогнем а, народа в Молдова, но възникват и някои въпроса. Кой ще плати за всичко това? дали парите ще дойдат от общия бюджет на Европейския съюз или ще използваме средства от е, е замеделието. Об, също така Питам се дали производителите ще получат е, тази подкрепа или търговците, съответно на гроздето, сливите, ябълките. Има и въпроси свързани с е, веригата плащания, е, които следва да зададем. Защото в крайна сметка това е важен въпрос. Производителите, които плащат на нис, получават ниски цени за своя продукт, те ли ще получат помощта или ще подпомагаме търговците по търговската верига? Много важно е да насочи вниманието на комисията именно към този факт. Има нерешени проблеми все още в Европейския съюз, вътрешни проблеми, свързани с а, руското ембарго, свързани с млечния сектор, както и с други отрасли. Призовавам вниманието ви именно към този факт. Е, този документ е полезен действително, но е, може би, когато разглеждаме темата чисто дипломатичен аспект, трябва да имаме предвид всички производители, които е, понасят щети. Така че не можем да правим изключение за един отрасъл само не може този отрасъл в крайна сметка да поеме всичко. Така че изключително важно е да разгледаме на първо място вътрешно европейските проблеми, свързани с руското ембарго. Благодаря. Мсю Богович. Благодаря много, господин Богович. Я прихавам из е, Словения, къде туди нето е извозна. Благодаря много. Аз съм от Словения. Словения е нетен износител на ябълки. Румънския пазар е един от пазарите, на които словенските производители изнасят своята продукция. Мисля, че предложената мярка е по-скоро политическа мярка, която има за цел да укрепи отношенията между Европейския съюз и Молдава. В този смисъл финансовите измерения са по-малко значими. Русия наложи ембарго за тези продукти, идващи от Европа, нещо, което се отрази и на цените в Европа. Подобно предложение, като това, което обсъждаме днес, би могло лесно да се подкрепи, ако не беше въздействието на руското ембарго върху европейските производители. Тук говорим за десетки камиони, изнасящи плодове. Също време има възможности за внос на европейски плодове в Молдова. Можете ли да ни дадете малко повече информация за какви точно количества говорим. Това е моят въпрос към комисията. И още нещо, другия важен въпрос, вдигнат от колегата Буда от Румъния. Какво става с проследиемостта и с качеството? Ще се вземат ли предвид елементите свързани с проследяемост и качество, същите стандарти или ще се налагат като тези за европейските производители? Благодаря. Благодаря много за казаното от всички вас. Тук действително става дума за един въпрос от геополитическо значение за Европейския съюз. Става дума за укрепване с отношенията, на отношенията в този регион във връзка с случващото се в Украина. Русия предприе мерки, които засягат и Молдова. И за това е добре комисията да направи коментари, вземайки предвид, че в крайна сметка отвъд економическото въздействие има и политическо измерение – все пак трябва да се зададат, няко... повдигнат няколко важни въпроса по темата. И за това много съжалявам, че тази сутрин комисията не е представена тук, в залата, защото работим по важни въпроси и не е допустимо да се работи без представители а, на комисията, които да са готови да отговорят на зададените от колегите въпроси. А, и сега ще се наложи да подчертаем, че а, това не е приемливо защото в крайна сметка бяха повдигнати доста въпроси. Но тъй като няма представител на комисията, давам думата на господин Ребега за е, крайни коментари по доклад. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички колеги, които взеха думата, за да обсъдят тази тема. Има много неща, които можем да кажем по тази тема но единственото нещо, което трябва да поставим на първо място е волята на Европейския съюз да задълбочи отношенията си с Молдова и да укрепи положението по източните си граници. Република Молдова крайна сметка прие всички изменения, наложени от Европейската комисия. И както знаете, прави всичко възможно всички изисквания да се спазят. И така, може би сега не сме в най-процъфтяващото състояние на пазара и е по-трудно да се говори за увеличение на квотите, но а, мисля, че а, е, добре да има прави цялостната ситуация. Добре е също така комисията да ни даде повече информация за конкретните данни. Добре е да работим за сближаване с Молдова и за подпомагане на селските стопани в тази страна. Oui. Donc, je voudrais rappeler la... Euh, аз е, искам да напомня, че е, срокът е, за изменения е 7 ноември 12 часа. Следващата точка, която е свързана с млекодобивния сектор. Нашия докладчик господин Николсън се намира в момента в Комисията по околна среда, а той е отговорният докладчик. По тази причина аз предлагам да прекъснем заседанието, за да можем да го изчакаме. Е, прекъсваме до 10 часа и след това можем да продължим по дневния ред. Точно в 10 часа ви моля да бъдете тук, за да можем да обсъдим този доклад, който е много важен. Той е свързан с е, перспективите за преработвателната промишленост на Европейския съюз. Господин Феран, господин председател, известен брой досиета са сложени на дневния ред. Е, защо да не минем към следващата тема, към следващата точка от дневния ред? Аз мисля, че е, идват е, доста хора отдалече, за да участват в тази среща, така че е, аз мисля, че трябва да отговорим на очакванията на европейските граждани и ви предлагам да продължим дебата с друга точка. Е, да, разбирам, обаче следващата точка в дневния ред, това е среща на координаторите в 11 е, часа и 30 минути започва тя, така че е, мога да кажа, че не можем да изтеглим тази точка напред, още повече, че господин Николсън и той е координатор, е, а пък е, вече днес след обед ще разглеждаме съвсем други точки, госпожа Серба. Благодаря. Искам да направя следното предложение – Предлагам следното. Трябва да си помислим как да организираме нашата работа тук. Просто така не може. Аз е, мисля, че този въпрос е, всъщност е, трябва да се обсъжда заедно с е, представители на комисията. И аз мисля, че наистина това са въпроси, които непрекъснато се повтарят. Те непрекъснато идват на дневен ред и ще трябва да имаме съгласуване с комисията, за да можем да изменим часовете, е, ако мога така да се изразя, на разглеждането на докладите. Е, става дума за е, комисия Инта, за комисията по, селско, по риболов и аз мисля, че в бъдеще би било добре да съгласуваме нашия дневен ред с работата в другите комисии, така че в случая да можем по-добре да планираме нашата дейност, тъй като всички сме засегнати от това. И е, много често се получава така, че се водят паралелни заседания. Е, господин Николсън, например, присъства в Комисията по околна среда за важен доклад и това е, обяснява неговото закъснение за нашето заседание. Така че е, Нека да прекъснем е, за малко нашето заседание. Започваме отново в 10 часа. Е, много ви моля да ме извините за това прекъсване. Merci. Je vous propose de, de reprendre la... Благодаря. Предлагам да продължим нашата работа. Благодаря на господин, на господин Николсон, че се присъедини към нашето заседание след участието му в Комисията по околна среда. Вие, разбира се, носите отговорности за бъдещето на млекопреработвателната промишленост на Европейския съюз и прегледа на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти. Вие знаете, че комисията през юни 2014 година е, представи е, един доклад за развитието на ситуацията в е, пазарите в млекопреработвателния сектор и млечните продукти. Вие знаете, че системата на млечните квоти ще е, изтече през април 2015 година и е важно да направим оценка на ситуацията на сектора от економическа гледна точка и от друга страна от политическа гледна точка, за да можем е, да видим какви допълнителни инструменти са необходими и възможни, за да можем да е, се справим с проблема за прекратяването на квотите. Господин Николсън е нашият е, докладчик е, на доклада по собствена инициатива и му давам думата сега е, да представи доклада. Господин Корт е представител на комисията по този въпрос. Сега давам думата на господин Николсън. Благодаря, господин председател. Моля да ми извините, че ви забавих днес, но съм докладчик също така и за новите храни в околната среда. Комисията имахме дебат по този въпрос и наистина може би това е важен въпрос, който трябва да се разглежда, разбира се, и съвместно и с пакета е, тема, посветена на мляка, млякото и млечните продукти. И в крайна сметка въпросът тук е, по нашата тема е дали се изпълнява всичко точно или не. И понякога се намирам наистина в много трудна позиция като докладчик много трудни са следващите, може би 6 месеца. Пазарите в Европейския съюз и в цял свят пропадат тази година. Има сериозен спад 0,3% в сравнение с предишни дати, данни и тази тенденция продължава. Цената продължава да пада на пазарите, както казах. Това е и в Великобритания, в Обединеното кралство. И защитата на а, земеделските стопани. В крайна сметка стига до много малко количество, 20 пените може би. В крайна сметка 25-26 пенита са производствените разходи. Разбирате за какво става дума. Наистина в нашия парламент, в Обединеното кралство се предприемат конкретни мерки по въпроса, но ние много внимателно трябва да подходим по този проблем, трябва да постъпим и много отговорно. Търсенето глобален мъж мащаб се увеличава, но има и все повече доставки на пазара. В други области, мога да кажа, например, в млекопреработвателния сектор има сериозни затруднения. Имайки предвид излизането на квотите от следващата година, много от държавите членки имат, разбира се, конкретни мерки, които въвеждат в своето производство. Някои са свръх, други са под е, квотите производството, но всички се опасяват от е, предизвикателствата, пред които ще бъде изправен Европейския съюз и държавите членки. Нещата са далеч от перфектни, разбира се. Има голяма несигурност за земеделските стопани в отрасъла. От какво се нуждае отрасъла? Ами от период от стабилност на първо място. Не знаем каква би била реакцията на пазара през април или май следващата година? На мнение съм, че трябва да бъдем готови да откликнем на това, което ще се случи. И разбира се, комисията ни обеща миналия път при кризата 2009-2010 година, че никога няма да се наложи отново да предприемаме интервенция. Напомням на комисията нейното обещание. Трябва да се намесваме бързо ангажира се комисията. Значи, в такъв случай, нужно и сега да откликнем много а, енергично. Трябва, разбира се, да анализираме инструментите, с които разполагаме на първо място, без да се стига до много радикални мерки по преоткриване на колелото, например – много е важно да има съответните а, а, субсидии за експорта. Това очакват производителите. И е много важно да видим как комисията ще може да използва наличните инструменти. Интервенцията по-настоящем е на твърде ниско ниво е необходимо да се прави редовен преглед на положението, да се анализира, за да не се стига до а, сериозни проблеми за пазара. Обръщам се към комисията с молба за по-голяма яснота. Наистина експортните пазари са от изключително голямо значение за отрасъла, за млякото и за млечните производ... производство. Нужно е да бъдем изключително гъвкави, за да можем да реагираме адекватно безплатно следващата година за унези, които искат да произвеждат повече, да могат да го направят, но също така да реагираме, ако цените спаднат изключително драматично. Също трябва да реагираме. Благодаря. Благодаря, господин Николсън, за а, тази анализ. Ние знаем, че този въпрос е изключително важен и аз е, мисля, че е, е добре това да се направи в доклад по собствена инициатива, което и правим, за да отразим е, неотложността на този проблем, така че комисията да може да получи наистина сигурни елементи в бъдещия дебат. Сега има почти 30 желаящи да се изкажат и аз предлагам да ограничим времето за изказване на 2 минути, максимум 2 минути и половина. Много ви моля да бъдете кратки и да се изказвате по същество, а именно бъдещето на този сектор. Така че давам думата на госпожа Херанц. Благодаря, господин председател. Аз е, мисля, че млечните квоти години наред осигуряваха относително стабилни доходи на земеделските стопани. Е, тази практика наистина се заслужаваше и смятам, че тези квоти трябва да бъдат е, запазени. Трябва да намерим нови контролни механизми за производството, за да можем да ограничим колебанието на цените и да гарантираме доходи за земеделските стопани. Този отрасъл е економически важен, особено в структурно слабо развити райони и в планински райони райони. Там а, млеко производството представлява около 40% от земеделското стопанство. Така че тук предизвикателствата са големи. Аз мисля, че този положителен сценарий, който очертава комисията, вече е, бележи първи недостатъци, а именно, че производителите от части е, нерационално увеличават производството поради продажбата в трети страни, което пък се отразява върху цените. И тук, ако се направи връзката с е, кризата с Русия, наистина се получава противоречие с това, което твърди комисията ние наистина трябва да внимаваме да не попаднем в криза и за тази цел трябва да вземем подходящи мерки. Трябва да използваме добре тази обсерватория за цените и трябва да си помислим как нещата изглеждат по време на криза. Необходими са ни хомогенни индикатори, за да създадем превенциозни механизми и системи за ранно предупреждение в Европейския съюз трябва да се вземат предвид и маржовете между отделните предприятия от обсерваторията. Аз е, мисля, че комисията обяснява на млекопроизводителите, че 80 милиона евро е, всъщност как изглежда картината там, е, как ще се обясни на млекопроизводителите, че те се увреждат двойно първо, поради е, отпадането на квотите и второ, защото няма ефективен кризисен резерв. Е, до тук искам да спра, господин председател, обаче млекопреразбудителите трябва да е, работят в условия на стабилно, за да не бъде спряно производството. Господин Серо Сантос. Президент, караш колега и караш колегаш, Estamos na iminência de entrar em terreno. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в случая ние работим с нещо изцяло ново. След 2015 година, след отпадането на млечните квоти, ще настъпи тази нова ситуация. От януари тази година производителите цени непрекъснато спадат и Европейската комисия посочи, че има излишъци поради намаляването на търсенето в Китай. И сега искам да изг... видя как ще изглежда ситуацията след отпадането на квотите. Ще има ли е, засилено търсене на международния пазар? Шеста година поред Китай бележи спад в търсенето. Трябва наистина да се възползваме от възможностите, които предлага новата ОСП. Млечните квоти не доведоха обаче до там броят на предприятията, на стопанствата да намалее. Ние модерни... трябваше да модернизираме тези стопанства, за да се подмлади и обнови сектора. Например, в моя регион на Азорските острови е, пак, законодателния пакет за млякото и млечните продукти е част от регулаторните мерки. Аз мисля, на първо място в случая за големите супермаркети, производителите са принудени да продават продуктите си под производствените цени. Необходима е европейска е, регулация на пазара и млечния сектор е, в крайна сметка ще бъде преместен в по-конкурентни региони, което пък ще обесмисли всички мерки за модернизация от последните години. Така че ние трябва да е, създадем по-добри инструменти и трябва да ги прилагаме не само заради конкуренцията, а и за това да бъде намален е, натискът от големите вериги супермаркети. Важно е да създадем обсерватория, важно е също да подберем подходящи под... инструменти, за да можем да действаме превентивно. Необходими са ни подходящи механизми, за да могат да бъдат балансирани различията на пазара. Благодаря. Аз е, Искам да ви помоля да се ограничавате до две минути в изказванията си, е, за да може всеки да се изкаже. Много ви моля, спирайки се на най-важното. Давам думата сега на господин Дезус. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΓΑΛΑ έχει κάποια σχέση με το καθεστώς το πολιτικό. Εάν το πρωί благодаря. млякото, въобще млекопроизводството е във връзка с политическия режим. В Гърция казваме, че когато млекарят идва всяка сутрин, имаме демокрация. Когато сутрин на вратата чука полицаят, тогава сме в полицейска терористична държава или както и да се нарича тя. Така че млекопроизводството е свързано с политиката. Преди няколко години респективно преди няколко десетилетия, имаше езера от мляко в Европа и планини от чисто масло. И тогава хората бяха безпомощни, не знаеха какво да направят. Тогава аз предложих тези излишъци да бъдат раздадени на най-бедните. Обаче беше взето решение е, да се прилагат приложи друг е, метод. Е, започна се, например, в е, армията да се разпределя тези количества чисто масло, също така и в общественото хранене. Проблемът не е решен. Проблемът е, че все още съществуват тези планини от чисто масло и езера от прясно мляко. Предложенията, които се правят, не предлагат истинско решение на проблемите. Що се отнася до качеството на млякото и различните видове мляко, които имаме в Европа, мога да кажа, че качеството е високо и все пак имаме проблеми. В Гърция, например, кравите майки се използват и за месопроизводство, също така и за работа на полето. Кравите се използват за най-различни цели при нас в нашата страна. При нас е, има две а, е, раси, които се използват за млекопроизводство. Казах ви обаче, че се използват и за други цели. Това обаче а, е, вече е в процес на промяна, защото и при нас се започна голямо мащабно производство на мляко и за съжаление се стига до там, че селските стопани не могат дори да преживеят. Извинете, аз съм принуден да ви отнема микрофона. Много ви моля, спазвайте регламента. Господин Де Кастро. Е, Благодаря, господин председател. Проблемът беше очертан съвсем ясно от господин Никълсън. Цените спаднаха катастрофално и не се вижда възможност и вероятност за подобрение. Има спад на потреблението след финансовата криза, руското ембарго се отразява на цените на много от млечните продукти. Така че се налага да се предприемат мерки. Комисията през юни представи доста оптимистични прогнози за развитието на отрасъла, но както видяхме в последствие, те не се сбъднаха. Трябва да има специални мерки за управление на производството. Джим работи по темата за втори път, тъй като бе докладчик и по пакета за млякото и млечните продукти, който не доведе до очакваните резултати. Всъщност, може да се каже, че се, а, съвсем не бе постигнато очакваното меко кацане а, след преустановяването на квотите. И така трябва да се вземат решения, които да могат да помогнат на производителите на мляко и млечни продукти, защото иначе е, положението е непоносимо. Благодаря, госпожа Шрадер. Шрайер, извинете. Благодаря много, господин председател. Гледам господин Никълсън. А, а, той много добре знае колко са важни новите храни Въпросът е, е как точно да организираме работата си. Много е важно да се знае откъде ще да парите. Един биш министр в Холандия каза вчера, че ако нещата продължат така, както такъв в момента, ще се окаже, че много малки, дребни, семейни, селски стопанства в Европа ще фалират. И не само те, а и цялата економика, която е обвързана с тях. Така че трябва да се обмислят цялостните финансови аспекти на темата. Благодаря, госпожа Мюлер. Ние говорим днес е, за пакета за млякото и млечните продукти и възможностите за производителите. В е, Германия ние имаме обединяване на производителите и това е много в напреднала фаза. Така че за мен въпросът е какво е изпълнено в държавите членки и какви консултации в подкрепа на производителите се предлагат. Ако сега разгледаме възможностите за обединяване на производителите в Германия, установяваме, казваме, че нямаме големи разлики при изкупните цени и въпреки тези е, обединения на производители не се бележи напредък. Така че ще трябва да разгледаме целият отрасъл от суровото мляко до крайния продукт, като тук е, е има много е, продукти с висока цена и те трябва да бъдат е, подкрепени. Отрешаващо значение ще бъде как е, ще работим с комисията. Този пакет говори твърде малко за мен в момента. Има малки стопанства, които предлагат висококачествени продукти, обаче не могат да участват в е, разработването на нови пазари и смятам, че с един глобален подход е, ние можем да постигнем напредък. Разработването на пазара трябва да бъде цел на общата сълскостопанска политика, така че да имаме и възможност да отчетем нуждите на по-малките региони. Трябва да се вземе предвид и актуалната ситуация, а това според мен изобщо не е възможно. Доклад, който е свързан с 2018 година, няма да ни изведе напред. Според мен, след е, отпадането на квотите, ще трябва да обсъдим възможността за доклада. Колко драматична е ситуацията в Германия, мога да ви посоча съвсем ясно. Имаме 26,7 цента цена на килограм сурово мляко. Има и изкупни цени от 14 цента, а нашите дискаунтери предлагат млякото за 98 цента. Тук е драматичният момент и ние трябва да действаме. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря. Аз мисля, че много добре беше описана драматичната ситуация на пазара. Ситуацията е изцяло негативна и аз наистина бих изискала от комисията този soft landing, това меко приземяване, което ни беше обещано наистина да се осъществи. Ситуацията, както казах, е драматична, но не само в тези райони, както казаха някои, е, а и в други райони, е, най-вече планинските райони, засегнати са е, хората там от спада на цените. Ние преди известно време в тази комисия изслушахме доклада на господин Дорфман за производство на мляко в Пранинските райони, гласувахме по него и го представихме на комисията. Всъщност в тази сфера до сега ние не сме получили нищо, не виждам и е, предложения за решения за излизане от тази дилема. В планинските райони селските стопани нямат други възможности за производство, защото там са основно пасища. Госпожа Мюлер каза, че големите супермаркети използват безсрамно тази екстремна ситуация за земеделските стопани с ценови дъмпинг и други подобни търговски практики и всъщност е, проблемът е много голям, защото по този начин в е, обществото се нарушава имиджа на този толкова ценен продукт. Мисля, че е крайно време комисията да се намеси не само в е, сектора млекопроизводство, а и в сектора на храните. Благодаря. Благодаря, господин Лазу. Oui, merci, monsieur le président. Alors, vous employez... Благодаря, господин председател. Когато говорите говорите за пакета за млякото, мисля, че трябва да се сложи край на използването на тази термин. Трябва да се им предвид как се отразява той на е, цялата политика в тази област, на цялата територия на Европейския съюз във Франция. Две трети от производството на мляко са в е, е, зони, които иначе са доста необлагодетелствани и то се извършва от семейни фирми, които могат да оцелят само благодарение на квотите. Можеха поне до сега. 20 милиона са загубите на пазара на млякото само заради руското ембарго. Като гледаме общото състояние на пазара и имаме предвид, че тук става дума за местна традиционна семейна продукция, задавам следния въпрос. Има огромни индустриални ферми във Франция, които се вземат пазара. Това са ферми с повече от 100 е, крави. А, е, можете ли да направите коментар? Господин Кузнюк. Извинявам се, господин Богович има думата. Е, хвала. Документ, ки га имамо пред сабо страни Европски комисии. Благодаря много. Текстът, по който работим в момента, споменава датата 13 юни. През юни да, е, всичко цъфтеше, сега вече идва зимата и всичко овяхва. Мисля, че просто не е подходящо да а, е, базираме доклада си на такава ранна дата. Минали са 6 месеца почти и а, е, вече нещата са се променили. А, всичко, което бе казано тогава за премахването на квотите, вече не е вярно. Трябва да разгледаме сегашните условия в млекопроизводството. Вчера се свързаха с мен представители на млечния на борт на Европейските организации на млекопроизводителите, хората, които живеят далеч от градовете и в тежки условия произвеждат мляко и млечни продукти. Това са хора, които работ, живеят в зони, в които възможностите са доста малко и те са отчаяни, не знаят как ще оцелят. Ако нещата продължават така, както вървят сега, до 2-3 години е, млекопроизводството в планините просто ще изчезне. Никой вече няма да иска да се занимава с този отрасъл, защото перспективите са нулеви. И трябва да се има предвид, че когато става дума за животновъден отрасъл, той не може с лекота да се адаптира към пазара. Затова трябва непрекъснато да наблюдаваме ситуацията, защото иначе европейските фондове няма как да спасят европейските фермери. Благодаря много. Давам думата на госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Какво да ви кажа? Всеки, който вече се изказа от колегите преди мен, разгледа положението в отрасъла по един начин, но когато четем доклада на комисията, като че ли е, няма нищо общо между чутото и прочетото. Наистина много е изненадващо всичко това. През месец юни комисията каза, че положението е благоприятно в отрасъла и че средносрочните прогнози също са добри. Но това не е мнение нито на нас тук в залата, нито на представителите на отрасъла. И така, пред какво сме изправени? А, на практика участниците в този отрасъл пропада а, между дубките на мрежата, която а, би трябвало да им помогне. С други думи, нужно е да се направи а, всичко по силите ни, за да можем да подкрепим както техните организации, така и производителите, така и държавите. Какво трябва да предприемам? Оплакваме се все още от колебливост на цените в отрасъла. Това е наистина голям проблем, но в крайна сметка най-големия проблем е изчезването, премахването на квотите. Тогава вече ще стане наистина зловещо положението с цените. А в този случай няма да имат възможност производителите да оцелеят, да се препитават, така че е необходимо да се предложат конкретни мерки в новия доклад. Нужно е да има уточнение относно необлагодетелствените райони. Те не са хомогенни. Трябва да се подходи конкретно за всеки един от тях. В този начин ще можем наистина да разработим и прозрачни критерии за необлагодетелствените райони. Merci, merci, Clara. La parole est à Madame Благодаря, госпожа Риберо. Благодаря. Ние говорим отново за този така наречен млечен пакет и съществува консенсус, че той не е достатъчен за да бъде преодоляна кризата в този толкова важен сектор поради руското ембарго. Това показва, че Европейския съюз вече не е в състояние да действа превентивно, въпреки смягчаващите мерки на комисията, които бяха взети. Това беше първия сериозен тест как в бъдеще ще трябва да се овладяват кризи. Има различни доклади на организации на производители, а средната цена е 10 цента по-ниска от производствените разходи. В моята страна се установява, че цените на млякото, производствените цени на млякото спадат. Идвам от Азорските острови, е, един крайно отдалечен регион и за нас е, млечният сектор е много важен за економиката, за обществото и за околната среда. Установяваме непрякото въздействие на ембаргото при нас и установяваме също какво ще бъде въздействието от отпадането на квотите. Миналата седмица цените спаднаха с 2 цента и от януари нещата ще се влушават, поради което трябва да се е, защитят европейските производители. Европейският съюз не е в е, състояние да се бори с кризите и с колебанията на пазара след отпадането на квотите за да можем да постигнем баланс в млякопроизводството в Европейския съюз и да избегнем екстремна концентрация в определени региони, трябва да вземем мерки. Този законодателен пакет не може да замени системата от квоти, поради което са ни необходими превентивни мерки за избягване на кризата и тук ще трябва да си припомним происхода на млякото, и и е, да контролираме пазара. В момента мерките не са достатъчни. Господин Дорфман, е, благодаря, господин председател. Аз е, чета в доклада, че комисията смята, че перспективите са добри и че пазара е стабилен. Наистина комисията гледа нещата с големи розови очила. Ако е така, когато се говори с участниците на пазара и тези, които знаят какво се случва в Европа, е, там е, се увеличава производството, твърдат е, но според мен ситуацията е различна от тази, която е представена от комисията. С тези ценови интервенции просто само ще стимулираме производството. Производствените цени ще преминат към 30 цента с това е, обаче в крайна сметка няма да ни се помогне. Мисля, е, тъй като съм бил докладчик е, в предходни мандати, че би било добре да се запознаем добре с съдържанието на този доклад. Става дума за планински райони, за необлагодетелствени райони и още веднъж да покажем на комисията, че в тези райони, които споменах, има проблеми с производството съгласно квотите и че е абсолютно необходимо да се вземат краткосрочни мерки, ако не искаме да си създадем големи проблеми. Благодаря. Благодаря. Господин Бове. Господин председател, трябва да се занимаем с общите цифри първо. През 2014 година увеличението на производството в Европейския съюз е от 5-6%. Това означава от 5 до 7 милиона тона мляко, които не се преобразуват в сирена, а в мляко на прах. Нова Зеландия с 10% се увеличава производството. Съединените щати увеличени от 2%. Това означава, че в, на планетата Земя увеличението общото Европейски съюз Съединени щати. Нова Зеландия, Съединени щати между 17 и 18%. Как може да се а, използват тези огромни количества, без да се намалят цените? Просто това не е възможно. Изключително безотговорно подходи Европейската комисия е, отменяйки всички форми на регулиране на пазара. И мисля, че ще бъдем свидетели на огромна криза през пролетта на 2015 година. Напълно безотговорно е това, което се случва в е, производството в Ирландия. Се предвижда увеличение с 50% на производството на мляко. Това е безумно. И на колегите, които не бяха тук в предходния мандат, нека да кажа, че когато обсъждахме този въпрос, въпрос с квотите, бе направено едно предложение в рамките на общата селскостопанска политика от колегата Дантен, а именно предложение за доброволно регулиране, което да е обезпечено, субсидирано. Надявам се, че Европейската комисия ще е, събере. Е, е, надявам се, че парламента ще събере коража да защити производителите срещу тази безотговорна Европейска комисия. Благодаря, госпожа Сенра. Има думата. Обригада, президенте. Е, е, Благодаря, господин председател. Първо искам да приканя комисията да прояви респект към млекопроизводителите. Тя не може да представя доклади, които са а, с абсолютно неверно съдържание и не отговарят на настоящата ситуация. Второ, този пакет за млякото а, многократно показа, че не дава никакви резултати по подобряване на настоящата ситуация. Договорите не гарантират цените, които да са справедливи за производителите а производителските организации не са дали мандат на производствения сектор да действа. Ситуацията е много лоша. Е, доста стопанства се разрушават в Европейския съюз, поради което мисля, че сега трябва да се върнем назад и да приемем ефективни механизми за да уредим млекопроизводството в целия Европейски съюз. Благодаря, госпожа Нойш. Аз искам да подчертая, че според мен има пожар на пазара за мляко и комисията действа като че ли не знае нищо. Тя обаче разполага с информация, тя знае. Понякога дори е достатъчно да прочетете един вестник, за да видите как се развива пазар за мляко и млечни продукти. В Германия е, ние а, е, сме свидетели, а в бъдеще ще бъдем все повече свидетели, че има канибализъм между стопанствата. Едно стопанство се задържа повече над водата, отколкото друго. Въпросът е кога ще спре това развитие. Някои стопанства смятат, че ако съседът а, е, престане да произвежда, се увеличават собствените възможности за производство. Това създава безредици и всъщност се получава, така че най-големия враг е съседът, който произвежда. Е, ще трябва да се справим с е, това развитие и аз искам да се съглася с моята колега, да противореча на моята колега, която говори за е, районите в необлагодетелствено положение. Не е там проблема. Проблемът е в производствената верига, която е, за продължително време желае да произвежда под производствените цени. Аз не мога дори една котия за Кока-Кола да произвеждам по този начин а стопанствата ще имат проблем, когато предадат е, дейността на следващите поколения. Аз мисля, че комисията трябва да се запознае с е, тези проблеми и накрая да започне да действа. Благодаря, господин Розинг. Да, аз е, при тази дискусия всъщност си задавам въпроса да, когато се твърди, че трябва да премахнем квотите, дали ще произвеждаме по-економично, дали ще завладеем пазарите за експорт. С отпадането на квотите ние ще или по-скоро вече сме допуснали грешка. Скъпи Джейк Никълсън, аз очаквам а, а, накрая от вас а, да кажете, че трябва да вземем мерки за интервениране на пазара. Имаме драматична ситуация, не трябва да повтарям. Но а, се опасявам, че накрая ще стане така, че а, ще има възстановяване на експорта и тогава няма да се реши въпроса с количеството. А количеството е проблема, който трябва да решим. Вижда се, че всички големи стопанства е, е от 150 до 300 крави увеличават е, поголовието си и в крайна сметка е, ще се получи така, е, че те може да изчезнат от пазара. Е, в Китай търсенето е по-малко, а това още по-драстично влушава ситуацията. Защо всъщност е, инструментите от законодателния пакет за млякото не се разширят? Например, е, обсерваторията за наблюдение на пазара. Ние, например, можем да използваме този инструмент за управление на пазара. И е, защо не обсъждаме още веднъж, колегата Бове каза, вече това предложенията на Мишел Дантон в в рамките на преговорите за ОСП. Това са мерки, които трябва да вземем. Няма смисъл да говорим непрекъснато за кризата. С това не даваме отговор на производителите. Аз бях разочарован от това, че господин Хаган каза в дискусията, че отпадат квотите и се либерализира пазара. Комисията е, непрекъснато твърди, че е, нещата вървят добре и аз е, очаквам от нашата комисия, от господин Никълсън, да отразим най-накрая нещата такива каквито са и да се вземат мерки. Давам думата на господин Роп. Esu naujas parlamento narys, благодаря, господин председател. Аз съм нов член на парламента, нов депутат и съответно на комисията. Не зная какви са мотивите, които са стигнали до предложението за а, постепенното отказване от квотата. Но чувам мнение, че това не е добра идея и аз съм напълно съгласен с именно тази позиция. Периода, по който е подготвено предложението, в сравнение с днешния период, вероятно са съвсем различни. Така че, в момента ние всъщност ще, трябва да пронесем много сериозни последствия, след като се изпълни това решение. Съответно, трябва да поемем и отговорност за това. Значи трябва да спрем извеждането на системата от квоти. Е, докато не предприемем други подходящи мерки или в хода на извеждането на квотите трябва да вземем съответно нови решения, например е, веригата с плащанията. Вероятно е крайно време да обмислим забраната за въвеждане на основна цена. Това е метод, е, който познаваме от щатите и другаде. Ако не направим нищо днес, обаче, хората ще започнат да задават въпроси. Какво ги чака по-нататък? Е, руското ембарго вече е една сериозна заплаха и е, ни се задават въпроси какво ще се случи след е премахването на квотите. Всичко това е свързано с износа, с пазарите, на които се предлагат производството и разбира се с цените на млякото и млечните произведения. В момента всичко се предлага под производствени цени. Млякото не може просто да се складира някъде на склад, да чака да стигне необходимата цена, която да е изгодна и съответно да се продаде. Необходимо е наистина да се стигне до устойчиво производство, но не по този начин. Нужно е да има защитен механизъм в рамките на Европейския съюз. Трябва първо да го изградим, след това да изведем квотите. Благодаря. Благодаря много. Мисля, че е време да, да закрием списъка на изказващите се, тъй като много хора вече поискаха думата. Дон, господин Донанон има думата, господин Смит след него. Благодаря много, господин председател. Докладчик господин Никълсън ни припомня, че има доста големи затруднения при предвиждането на развитието на пазара, но много добре знаем, че още преди 5 години, когато обсъждахме темата, се е, е, виждаха задаващите си проблеми. Производството се увеличава не само в Европейския съюз, но и в Нова Зеландия и Съединените щати. Това създава условия за спад на цените на млякото в световен план. Трябва да се има предвид, че всичко това ще се отрази на животновътството на млекодайни крави. Защото ако не се използват, ако спадат цените на млякото, най-вероятно фермерите ще се преориентират и ще а, пренасочат част от кравите за месо, нещо, което ще се отрази и на месопроизводството. И мисля, че а, колегите съвсем ясно заявиха, че трябва да се въведат регулаторни механизми. Благодаря, господин Дананон. Господин Смит има думата. Благодаря, господин председател. Наистина, малко странно е моята позиция. От 2007 година си спомням първия доклад на господин Никълсън, след това госпожа Мариан Фишел Бол. И наистина очудваме, че някои колеги казват, че това е нов проблем. В никакъв случай не е нов. нашата комисия вече редица случаи обсъжда този проблем през годините. Мисля, че проблемите възникнаха много отдавна. Нищо не е решено все още. Трябва да приемем факта, че наистина проблемът е структурен, а именно в плечния сектор. И а, производителите, земеделските стопани също трябва да а, приемат а, своята роля и своята отговорност. Наистина не само руското ембарго е проблем. Това е структурен проблем, свързан с начина по който произвеждаме мляко на този континент и капацитета. Редите държави членки не помагат е, при разрешаването на проблема, но наистина важен е структурният елемент, а именно, че земеделските е, стопани всъщност трябва да поемат цената и в крайна сметка няма равнопоставеност при разпределението, включително и в веригата на доставките. И е, всичко това е факт. Имаше е, ясни коментари, изправени от е, съответно комисията по тези въпроси и подчертавам, че наистина е необходимо да погледнем втория стълб защото може наистина да лансираме ролята и ангажимента на организациите, на производителите в цялата верига, за да може да се подобри положението. По този начин може дори да се реши и проблема, който е структурен по своя характер, а, а той не е просто въпрос свързан на свободния пазар. Не е такъв проблема. месье Господин Агни има думата, господин Дантан да се готви. The milk package did not благодаря. Наистина, е, е, Важно е да подчертаем, че тук водещо е, е положението на отресала в държавата членка и самите организации на производителите някакси е, са си запушили ушите. Дали това е проблема, дали е това, че замеделските стопани не искат да сътрудничат в процеса. В крайна сметка много е важно да се разгледат мерките, както на национално ниво, така и на общностно. Може би на първо място е, може да се разреши проблема ефективно, маломащабно, на регионално и национално ниво. Да видим какво можем да направим, например, в Обединеното кралство. Комисията по конкуренция трябва да даде възможност на кооперативите да са достатъчно големи, за да могат да участват ефективно на пазара и в супермаркетите. Какво ще се случи в бъдеще с фью, фьючерсите, например? Ами там има голяма колебливост. Тя съществува и без фьючерсите, между другото. Това е сериозен проблем. Бихме могли, например, не с прясното мляко да разрешим проблема, а може би с млякото на прах, има какво да се направи. Да, нужно е да се разсъждава, нужно е да има хора, които да потребяват продуктите в крайна сметка, но са нужни пазари, нужни са и производители. Що се отнася до а, законодателната а, рамка и доколко тя е тежка и токсична? Сега, в крайна сметка, енергията в Европейския съюз по създаването на мерки наистина е много голяма. Насочена е навсякъде, производителите и разбира се имам предвид времето, което трябва да спажа. Има и още какво да кажа, но спирам до тук. Благодаря, господин Дантан има думата. Благодаря, господин председател. Въпроса за млякото още през предходния мандат бе един от най-широко обсъжданите въпроси. И няма как да се обсъди, обсъди накратко. В предложението, в доклада по общата селскостопанска политика направихме съответните предложения. Европейската комисия обаче избра да не ги приеме. В съвета, нека да ви припомня, имаше е, страни, които бяха против. И мисля, че е време да настоим онези държави, които се противопоставиха на това млякото да бъде включено със съответните мерки в общата сълскостопанска политика, да си поемат отговорността. Нека да ви припомня, че а, когато има сериозна криза, а това е случая в млекопроизводството, Европейската комисия има зелена светлина да предложи нови мерки. Но, както е и с пакета за млякото, просто мерки не се предлагат. Какви са предложените мерки? Никакви. Какви са работните групи? Никакви. Такива няма. Имаше една конференция, организирана от предходния комисар по въпроса за млякото. И а, е, тук има колеги, които присъстваха там и а, е, много добре се изпомнят кампанията а, е, на някои представители на промишлеността, а, а, които добре се бяха организирани, организирали, за да а, убедят комисията и да настоят, че няма нужда от специални мерки за млякото. В пакета за млякото има някои възможности за спасяване на положението по време на криза, обаче вижда ли се е, страна, в която те се прилагат изобщо? а после идват и реват. Единствените, които имат право да идват и да се оплакват, са самите производители, защото те пострадаха най-тежко от развитието на пазара. Благодаря на господин Дантан за думата. Господин Капуто има думата. Grazie, grazie Presidente. No, anch'io intervenendo per ultimo. Естествено беше казано вече много от е, тези, които се изказаха преди мен. Искам обаче и аз да подчертая, че съм особено загрижен предвид възможностите на Европейския съюз да създаде правила за справяне с е, колебанията на пазара. Ние сме в структурна криза, която надхвърля далеч млечните квоти. Комисията, това също беше казано, беше твърде доверчива в това отношение. В доклада се посочва, че твърде рано е трябвало да се установят отрицателните последици от е, законодателния пакет за млякото и млечните продукти. Освен това, комисията посочва, че в кратък срок могат да се променят правилата в Европейския съюз. Нищо не се прави обаче да се подпомогне един толкова важен отрасъл като млекопроизводството, а това може да има тежки социални последици. По тази причина аз искам да се присъединя към много колеги и да апелирам към комисията да предприеме мерки и то бързо, защото ако сега все още мислим какво да се правим, а не действаме, разрушаваме един цял отрасъл. Госпожа Канети. Благодаря, господин председател за да гарантираме стабилитет на цените в интерес на производителите е начин, в крайна сметка, да водим борба и срещу колебливостта на цените и проблемите. Имайки предвид доклада на колегата Никълсън, мисля, че трябва а, тук да включим и мерки, така че в крайна сметка да помогнем действително на а, земеделските стопани, особено тогава, когато те сериозно могат да пострадат а, или от кризата, или от мерките, които се взимат в политиките. Кризата е навсякъде. Навсякъде може да бъде не само в млечния отрасъл, може да бъде при месото, при зеленчуците. Важно е във всеки случай да се разработят конкретни допълнителни мерки и начин на обещатяване. Съществуващите правила на пазара не са достатъчни. Това, между другото, се упоменава и в пакета. Сега виждаме, че частното складиране, интервенциите са мерки, които обаче не могат да отговарят на целта и да помогнат в конкретния случай. Положението на замеделските стопани в Европейския съюз се влушава ежедневно, включително особено в Балтийските страни, Финландия, там където хората наистина а, банкротират. Вчера изпратих едно писмо до председателя Юнкер и комисар Хоган също така и на председателя на бюджетната комисия, за да може да се търси бързо решение, що се отнася от спешната нужда да се насочи вниманието към този проблем. Знаете, че Европейската комисия съвсем наскоро реши да се отклони от а, е, е, приходите, които предварително бяха предвидени, около 400 милиона в областта на замеделието и тези пари да бъдат насочени към а, е, други политически цели. Нужно е обаче финансово да обезпечим а, проблемите. Е, откъде ще дойдат е, е, средствата? Дали от резерва за замеделието? Ами, може би този пари трябва да бъдат насочени особено към кризи, свързани с продоволствието. Благодаря. И месио Буда. Господин Буда. Domnule președinte, cu toții constatăm că... Благодаря. Отбелязахме си, че проблемът свързан с млякото е много сложен. Комисията би трябвало да проумее, че освен това е и труден този проблем. Тук не става въпрос за е, машини оборудване, което просто може да бъде складирано някъде. Ние знаем, че в крайна сметка броя на главите добитък следва да се намалява в бъдеще, но какви решения можем да предложим сега? Мисля, че комисията трябва да насочи вниманието си към търсене на нови външен пазар за нашето мляко и млечни продукти така че да няма спад в цените. А освен това, комисията би трябвало да предложи и финансови решения за някои стопани и стопанства, за да могат те да бъдат преориентирани, пренасочени, например, към производство на месо тогава, когато има смесени замеделски стопанства за производство на мляко и месо. Не виждам защо е необходимо да внасяме месо от Аржентина, например, когато бихме могли сами да си го произвеждаме в ЕС. Благодаря. Господин Яр, благодаря. А, ние знаем, че имаме проблеми с цените на млякото и че трябва да помогнем както казаха и изказалите се преди мен. Въпреки това, моля да се провежда честен дебат. Е, Искам да кажа следното. Всички досегашни кризи в млекопреработвателния сектор, а те не бяха малко, възникнаха въпреки квотата. Защо? Защото квотата като инструмент за управление на количествата никога не е функционирала. Ние непрекъснато сме допускали с квотата да се произвежда повече, отколкото е необходимо. Просто липсваше политическа воля. И по този начин квотата доведе до погрешни стимули. Знаем, че на пазара има нужда повече от по-малки количества мляко. По политически причини не намалихме квотите и е, за това се стигна до тази ситуация. Аз е, Мога да кажа, че който е, смята, че с квотите, а те все още съществуват, не забравяхме, може да се допринесе е, за честно разпределение, се лъже. Аз е, не мисля, че когато се премахнат квотите, е, ще залезе слънцето и всичко ще свърши. Естествено, ние трябва да предоставим повече предприемаческа отговорност на млекопроизводителите. И съжалявам, изрично съжалявам, че всички идеи, които се родиха тогава в моя регион, имаше много дебати. А цена, Б цена, твърда цена, гъвкава цена, всичко това е, просто замря и не се прави нищо. Е, затова въпросът ми към комисията и докладчикът е следния. Ние трябва да насърчим нашите млекопроизводители да е, извършват предприемаческа предприемачески действия и е, чрез договори да е, регулират производството. Е, втория стълб. Аз продължавам да смятам, че е, втория стълб в е, ОСП трябва да се използва все повече, за да се помогне на млекопроизводителите. Е, трябва да имаме откриване, е, съществуват средства за гъвкави действия. И трето, любимата ми тема – дебюрократизация на програмата за мляко в училищата. Благодаря. Благодаря. Госпожа Дот, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че обсъждаме тази тема. Когато за първи път повдигнах темата през септември, всъщност доста малко колеги реагираха. И след това се видя какво е въздействието на цените в млекопроизводството. Повечето от фермерите са реалисти и те си дават сметка, че пазарът се колебае като цени, но също времено не може да се обвинява само руското ембарго. Господин Яр каза, че е, дори когато е имало квоти сме имали проблеми, но е очевидно, че е, премахването на квотите води до допълнителни колебания на пазара. Затова комисията трябва да действа и нашата парламентарна комисия също. И за това много се радвам, че можем сега да зададем въпроса какво смятате, че ще е положението на пазара до средата на 2015 година, как ще се отрази колебливостта на цените и комисията ще подходи ли реалистично към възможностите за интервенционни цени и евентуално дори мерки свързани с износа. Тази парламентарна комисия трябва да е водеща в областта на обсъждането на тези теми в Европейския съюз и трябва постепенно да се а, въвеждат мерките има нови пазари. В Япония, например, а, имахме току-що открити нови пазари в Русия преди ембаргото. Така че ние сме конкурентно способни и подходите в отрасъла са доста иновационни. Но, както каза господин Бове, нашите съседи непрекъснато инвестират в очаквания растеж на производството след преустановяването на квотите, а хората в мой избирателен район от това могат само да пострадат. Семейните ферми ще пострадат. Благодаря. Следващия оратор. <clears throat> Dziękuję panie przewodniczący. No, подставовим проблемem są e, dla, dla wielu rolników. Благодаря, господин председател. Основният проблем за много земеделски стопани, особено в моята страна Полша, са санкциите за превишаване на млечните квоти. Поради това аз искам още веднъж да апелирам към комисията. Моля, е, отменете тези санкции или отслабете действието им, защото те носят двойна вреда за земеделските стопани. Първо руското ембарго, което е, носи много вреди за земеделските стопани и получава твърде малко подкрепа. Е, а от друга страна и санкциите а, за превишаване на квотите, въпреки че а, с а, превишаването на квотите те не са а, нанесли никакви вреди, тъй като в никакъв случай не се превишава общата квота в Европейския съюз. Така че още веднъж апелирам към вас, много ви моля, служете край на тези санкции, това са принципни неща, които ние трябва да изпълним, защото в противен случай ще се срине млекопроизводството в голяма част от Европа, най-вече в източна Европа, в Финландия и Балтийските страни също, но Польша се намира в изключително тежко положение. Ние сега трябва да защитим земеделските стопани, не трябва да допускаме те да бъдат наказани, именно предвид руското ембарго, с което Европейския съюз изобщо не се справя, а ние не получаваме достатъчно подкрепа. Благодаря, госпожа Азакамп. Ehm, Благодаря много, господин председател. Положението в млекопроизводството е доста обезпокоително. И мерките и не се предприемат задоволителни мерки. В Холандия се вижда очевидно какво ще е, се случи в целия Европейски съюз, ако така продължават нещата. Много от е, производителите на мляко предварително се подготвиха за премахването на квотите, увеличиха броя на главите животни и производството на мляко се увеличи. На практика фермите се увеличават двойно, нарастват значително и има огромно количество нови животни. Разполагаме с необходимите данни. За да го а, докажем. И от много а, млади и тези животни биват доени безпощадно. Също времено добре знаем, че консумацията на млечни продукти не е толкова здравословна, колкото се предполагаше по-рано. Да не говорим, че отрасъла се отразява зле и на промените в климата и на други екологични въпроси. И така, а, трябва да се направи нещо. Ако има подкреп от Европейския съюз, нека тя да е за малките производители, но не а, за гигантските индустриални производители. Благодаря, господин. Га... Е, Макарта има думата. Благодаря, господин председател. Нека да се направя няколко коментара. Мисля, че този доклад ще е много важен, защото заявява позицията на Европейския парламент по отношение на бъдещето на млекопроизводството. В доклада на комисията в заключителните коментари първото изречение е изключително важно. Там се казва, че а, по настоящем положението в отрасла на млекопроизводството е а, сравнително добро и в средносрочен план се очаква е, то да остане сравнително добро, макар че могат да се очакват за е, сериозни колебания на цените. Е, мисля, че това е, е реалността на пазара. Може винаги да има колебания на цените. А, е, и всеки път, когато има а, колебания на цените, някои фермери остават без работа. Това е на обаче, ако се наблюдава внимателно пазара, може да се подават ранни сигнали към комисията а, там, където се очакват сериозни колебания. Аз обаче не съм убеден, че мерките, които са на разположение в момента, са достатъчно добри, за да се подкрепят фермерите и за това се надявам господин Никълсън в своя доклад действително да предложи е, по-сериозни мерки. Много е важно да се защитят е, селските е, райони и семействата, живеещи тях, в тях. И едно от нещата, които може да направи, е да се защитят млекопроизводителите. Също така трябва да се защити кооперативния модел, който е много успешен в много държави членки много държави членки всъщност показват, че кооперирането е отличен подход към млекопроизводството. Благодаря. Господин Уитамер. Allereerst wil ik eh, meneer Jaar ondersteunen inderdaad. De eh, er wet hier... Благодаря. Подкрепям господин Яр, казаното от него, а именно млечните квоти могат да бъдат решение за не толкова колеблив пазар, но през 2008 година цените бяха изключително ниски. И сега също изпадаме в ситуация на колебливи цени. Наистина, ако върнем възстановяванията при износ, това като че ли е забаването на екзекуцията. Надали това е мярка. Важно е да решим по какъв начин нашия отрасъл може да бъде по-конкурентно способен. Необходимо да има по-голяма свобода за предприемачеството, например. По-нататък мерките за екологизиране са много важен елемент, но всичко това, което трябва да направим е да стабилизираме цените ще трябва да търсим нови решения. Благодаря. Мерси. Благодаря. Господин Корте, за комисията. Ние предупредихме за важността на темата и е, наистина бяха изтъкнати трудностите от е, всички, които се изказаха. Проблемите са комплексни, е, секторът е в огромна трудност и е, в е, дебата бяха зададени различни въпроси. Е, които показват, че проблематиката е много по-дълбока. Тя е свързана с модела, който е избран в Европейския съюз. И докладът по собствената инициатива на господин Никълсън ще бъде много важен, тъй като става дума за неотложни мерки, за трудности е, при решаването на този проблем. И е, в крайна сметка си задаваме въпроса дали новия комисар е, в рамките на тази конфигурация, в която ситуацията става все по-лоша, ще разполага с достатъчни средства, за да отговори на трудностите. Така че вие имате 10 минути, за да се опитате е, да е, отговорите на многото въпроси, които бяха поставени, за да можем след това да се справим по подходящ начин с тези проблеми. Благодаря на всички изказали се и ви давам думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Благодаря и на господин Никълсън и на комисията за интереса, който е, се проявява от страна на вашата комисия към тази тема, която е наистина изключително важна вашият въпрос аз зададен накрая, аз е, не знам дали ще мога да отговоря. Нямах възможност да разговарям с новия комисар. Аз мисля, че трябва да му се даде малко време, за да може да размисли по тези толкова сложни теми. И наистина тук се открива един голям дебат и аз е, мисля, че ще трябва да мине малко време е, е, и след това да обсъдим всички тези въпроси с вас и с цялата комисия Агри. Нека да ви кажа, че очакваме с нетърпение да обсъдим тази тема с комисията и с господин Николсън докладчика по-конкретно през следващите няколко месеца и през, а, а, а, в рамките на времето, което ми предоставихте, ще се опитам да отговоря по четири основни е, въпроса. Надявам се, че така ще успея да засегна а, въпросите зададени от всички. Първо, доклада за млякото е от месец юни, от 13 юни, т.е. от а, почти ше, преди 6 месеца, 5 месеца и половина. И всъщност доклада е за начина по който функционира пакета за млякото. Разбира се, господин Никълсън настоява да обсъдим и допълнителни неща. Тази сутрин всъщност дебата надхвърли значително темата за пакета за млякото. И надхвърли значително и регулаторната рамка, която в крайна сметка е прията и с участието на парламента. За какво беше този доклад? Доклада се занимаваше с така нареченото меко кацане, с подробностите около него и с начина по който отрасъла се възползва от различните инструменти, които са на разположение за постепенно премахване на квотите. Всъщност, много малко тези инструменти бяха използвани в държавите членки. Тяхното използване беше изключително неуспешно. В крайна сметка, както казваме ние, можеш да заведеш коня до ръката, но не можеш да го накараш да пие а, инструментите бяха на лице. Отговори и възможности има, но няма как да се принуди отрасъла да а, ги а, приеме и използва. Не съм аз отговорен за избора на отделните селски стопани. Но всека, все пак нека да видим какво се случваше през юни. През юни всъщност цените на млякото бяха доста високи. Над 40 цента а, на килограм. Също времено обаче, а, поради економическата криза, поради намаляването на търсенето от Китай и увеличението на производството в други части на света, а, цените спаднаха. Господин Бове спомена а, тези фактори. Всичко това също така положението се промени и поради руското ембарго и това стана след като беше публикуван този доклад. Е, очевидно е, че руското ембарго промени нещата доста и вече можем да очакваме поне няколко месеца сериозни трудности в този отрасъл. Много се радвам, че господин Карти прочете първото изречение от заключителната част на доклада. Самият аз ще да го прочета, защото се казва, пазарното положение по настоящем е добро, средносрочният план е добър, но се очакват евентуални... А, а, но все пак може да има възможности и за някои колебания на цените. И в крайна сметка това твърдение е потвърдено и от независими експерти. През 2008 и 2009 година пазара значително пострада. Подобни фактори се намесват сега. В допълнение идва и руското ембарго. Но все пак едва а, сравнително малко е а, е, количеството мляко, което се изнася за Русия. То възлиза на по-малко от 3% от а, е, млякото произведено в Европейския съюз, така че не може да се твърди, че а, е, всички измени в млекопроизводството по-настоящем са, се дължат на руското ембарго. Ако разгледаме цените, много от изказалите се депутати говориха за цените. Ние обаче не разчитаме на вестниците за информацията за цените. Ние разчитаме на статистическа информация, подавана от държавите членки. Да, действително, цените спадат, но а, има много голяма разлика в а, спадовете по регион. Най-зле са цените в при балтийските държави. В Естония, Латвия и Литва спада на цените е от над 20%. Тези цени доближават до прага, след който се въвеждат интервенционни мерки. Също време в Испания има плюс 4,5%, в Испания, в Румъния е, минус е, Така че положението е, е доста различно от страна до страна. Не е възможно възоснова на тези цени да се твърди, че цялото млекопроизводство в Европа е в тежка криза. Разбивката на цените, с която ние разполагаме, е много по подробна, отколкото това, което се а, публикува във вестниците. Комисарият Чалош коментира цените в прибалтийските държави и Финландия и евентуалните мерки там. Втората, следващата точка. Означава ли премахването на квотите, че Европейския съюз напълно се отегля от отрасла на млекопроизводството и че оставя селските стопани беззащитни. Това, разбира се, не е вярно. Има много неща, които прави Европейския съюз. Има преки плащани. Става дума за над 4 милиарда евро. Над 44 милиарда евро. Това са все е, средства, които отиват за компенсации, за а, цените. И така, не трябва да се забравя това. Селското, развитието на селските райони също е а, област, в която могат да се предприемат мерки, особено в планинските региони. 250-200 до до 450 евро на хектар са допълнителните плащания, които могат да бъдат получени в тези райони, където обстоятелствата са по-трудни. След това имаме и обезопасителната мрежа, както и мерките за по-добро функциониране на продоволствената верига, която има за цел да засили позицията на производителя в веригата на продоволствието. И много се радвам, че господин Никълсън спомена този въпрос още в началото на дискусията. Очевидно е, че има какво да се направи по въпроса. Тази тема бе включена в ам, е, общата организация на пазара и с участието на Европейския парламент, включително с възможности за дерогации от правилата за конкуренцията. Що се отнася до нелоялните търговски практики, очевидно е, че е, срещу тях трябва да се предприемат мерки, е, включително и на ниво Европейски съюз. Има схема в тази област, но за съжаление големите сълскостопански организации нямат желание да участват в тази схема. И така, моля ви, не оставайте с впечатлението, че комисията гледа през розовия чила. Ние много добре си даваме сметка точно какво е положението в момента. Даваме си сметка, че, имаме, че има проблеми и с удоволствие ще се върна отново тук да обсъдим а, пак темата. Благодаря много. Давам думата на господин Николсън. Господин председател, в уводните си думи казах, че се намирам в изключително трудно положение. Сега обаче мога да кажа, че още ми е по-трудно положението, изслушайки дебата днес. Мисля, че наистина сега сме убедени, има нещо изключително неправилно в млечния отрасъл в Европейския съюз по настоящем. Няма как да съм на друго мнение, но наистина господин Смете, съвсем прав. Не за първи път сме изправени пред такива затруднения. Много пъти в миналото сме ставали свидетели на това. И не непременно квотите ще разрешат всички проблеми свързани с млечното производство и стопанствата в Европа. Мисля, че е, трябва да помним, що се отнася до квотите. Решението бе взето 2005 и 2006 година. Госпожа Бол беше тогава е, комисар по въпроса и е, наистина положението с отрасълът беше по-различен. Може би трябваше по-добре да помислим отново, след като станахме свидетели на кризата 2008-2009. Не го направихме, ние продължихме по същия път. И ето сега, тук е проблемът. Представителя на комисията каза, че сме говорили много пъти, че можем да заведем коня до реката, но не можем да го накараме да пие вода, но може би водата, която даваме на коня, не е добра, той не може да я пие. Може би трябва да работите много по-тясно сътрудничество с нашата комисия за да можем наистина да начертаем пътя за развитие в бъдеще. И нещо, което наистина искам да споделя тук по отношение на предишната комисия, свързана с спешния резерв за замеделието в Европейския съюз. Това е неприемливо решение и ние наистина в нашата комисия трябва да направим нужен анализ, защото по-настоящем, имайки предвид предложената мярка, в ковчежничето ни няма да останат никакви средства, а ние не можем да приемем това. Що се отнася до въпроса, свързан с свръх митото, налога, е, малко решение може да се представи по този начин. Какво правят отделните страни също е един важен въпрос. Но съм вдъхновен от комисията по въпроса, свързан за събиране на суперналог, който се а, е, разходва в други а, е, отрасли. Нека да се изразходва тук, в млечния сектор, така че отрасъла да стане още по-силен. Господин Декастро, да е, мекото преземяване. От дълго време се говори по този въпрос. Няма и да видим реализация на а, е, този метод. Чакат ни тежки времена. Трябва с отрасъла съвместно да решим на къде да вървим от тук насетне. И още нещо – във връзка с мощта на пазарите, големите пазари, супермаркетите, колко се плаща за литър мляко? може ли да се сравни с цената на, на, на водата, на, на, на нефт или, и, или на друга стока? По какъв начин можем да усъвместим цените? Еми няма как да ги усъвместим, няма как да направим този анализ удачно. И това е реалността по-настоящем. Трябва да кажа в защита на господин Дорман, всъщност е, и производителите в необлагодетелствените райони. Къде е проблемът? Много хора казват, че тук всичко това може да се реши, като се преразпределят средствата от съответния стълб – Необходимо е да се търси решение към един много конкретен проблем, а именно как тези а, области, райони да останат живи, жизнени, както днес, така и в бъдеще. И Обръщам се и към вас, казал съм го и пред комисията. Моля, не ми казвайте какво не мога да предприема. Кажете ми какво мога да предприема. И нека заедно да извършим този анализ, да вървим напред. Благодаря. Е, Николсон, Благодаря, господин Николсон, за е, не, това не е заключение, по-скоро откриване е, на процедурата по работа по този доклад. 21 януари е крайния срок и ние смятаме, че как да кажа, по тази тема наистина има колективна работа, защото темата е много важна и всъщност този доклад задава въпроси, свързани с модела като такъв и неговите перспективи. Благодаря за това толкова задълбочено разискване. Благодаря и на отговора от страна на комисията и Продължаваме в 15 часа е, нашата работа днес. Е, господин Сантески ще поеме председателството. Е, започваме с изказването на господин Фишлер. А, сега срещата на координаторите